Ja, wir haben klar angesagt, Isma, herzlich willkommen wieder. Ясно заявих Маша преди обяд, е, че точно в 3 часа ще започнем и така и ще направим. 21 не, извинете. Точно така, 21 точка. Европейския фонд за морско дело и рибарство. Първо колегата Крис Дейвис. Давам му думата. Благодаря. Съвсем накратко е, две неща ще спомена. Първо искам да кажа, че съм съгласен с е, това, което е включил докладчика в е, своя документ. Извинение 50 поражда дискусии. Говорим тук за това, че комисията иска да се предоставят средства за съхраняването на улова. Това е нещо интересно, защото аргументът, който се излага, е за това да се намали допълнителния улов. Защо плащаме тези пари, които не създават обичайните стимули? Ние имаме нужда от този инструмент, така че да се насърчи продажбата на допълнително ловената риба. Посоката е вярна, за това няма спор. Но може би имате нужда от подходящата подправка към която да прибавите всички комисии искат да харчат пари и комисията по рибно стопанство няма да е изключение. Ален Кадек е докладчик за комисията по рибарство. Той смята, че не трябва да се махат средствата, предвидени за модернизиране на плавателните средства. и може би ще трябва да даваме и средства за затова, когато е, цените на горивата се увеличат и може би да, предоставяме средства и за закупуването на по-големи, по-големи, по-големи плавателни средства. Е, това ще е против на всички аргументи, които ще бъдат повдигнати в е, тази комисия. Важното е обаче какво смята докладчик и какво смята нашата комисия. Благодаря, Крис. Много ясно послание и много мъдро послание. Лина, Лина замества Крита, който е докладчик в Сянка от името на социалистите. Аз съм и заместник в комисията по рибарство, така че и там ще предам посланието. Всички ние гласуваме в пленарна зала. Всъщност в комисията по рибарство също има смесени позиции, няма единодушие, така че се надявам и на тях. Съгласна съм с казаното докладчика и с Кристо Кушто, че не може просто да се изразходват средства, за да поддържаме съществуващите практики. Трябва да спрем да харчим за свръх улов. Ако ще харчим за кораби, трябва да има селективно оборудване, за да се спре свръх улова. Въобще всички мерки трябва да са свързани с устойчивостта на моретата и Всяко финансиране трябва да е свързано с адекватно намаляване на капацитета на флота. Ако ще намаляваме капацитета, то с това трябва да е свързано и самото финансиране. Критон ми е оставя обележки тук. Освен това, резервите резерватите, по-скоро области, в които ще има забрана за улов, добиване на риба. Мисля, че трябва да приемем създаването на такива резервати. А въобще финансирането трябва да отговаря на целите за устойчивост и трябва да спрем опадъка на рибните запаси. Благодаря, Линда. Няма други докладчици в сянка тук. Сега ще дам думата на комисията. Заповядайте. Thank you, Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари на докладчика за този последователен, изчерпателен доклад. Измененията също са последователни. С интерес отбелязваме, че няма никакви предложения субсидиите за скраб да се въвеждат, както и е, временната забрана за улов на риба да се премахне. По отношение на техническите характеристики, премахването на помощта за съхранението на риба. Риболова много често е сезонен и има две решения, когато става въпрос за сезонен риболов има ловена риба, тя или трябва да се изхвърли, защото няма пазар за нея, Другия вариант е да се съхрани улова и да се обработва по време на цялата година. Значи има дълбоко замразяване на риба тон, на тона албакор, например, по време на лятото. Съответно, ако сте съхранили замразили достатъчно суровини, няма нужда да изразходвате твърде много средства за съхранение, тъй като сте се запасили. Естествено, може да се прехвърли на публичния фонд задължение, което принадлежи на частния сектор. Комисията предлага временен период за извеждане от употреба. До 2019 година комисията ще намали помощта, за да може флотата, която обработва конкретни видове, Да действа по максимално добър начин. По отношение на прехвърляемите квоти за риболов, Вярно е, че те могат да станат факултативни, но това не означава, че не може да има подкрепа, просто защото са факултативни. Напротив, може да има подкрепа и за организациите на производителите, макар че това не е задължително. Комисията обаче предлага тази подкрепа за организациите на производителите да продължи да съществува. Съответно, тази помощ, е, предложението е да се премахне тя просто защото не е задължителна. Това предложение е малко екстремно. И накрая, премахването за помощта за развитието на нови пазари има някои страни, в които консумацията на определени видове не е често срещана, в други страни е нещо твърде често, затова трябва местните потребители да знаят какви са особеностите на конкретните видове, да научат а, рецепти, свързани с конкретните видове и така нататък. И това е свързано и с целта за намаляване на изхвърлянията. Ако създадете пазар за риба, която е годна за консумация и създадете информация, създадете осведоменост за тази риба, защо да не се намери пазар за нея? Сега, конкретно по някои изменения, предложени от докладчика. Имаме един проблем с изменение номер 4. Докладчика предлага да се въведе една конкретна цел, която имаше и преди, свързана с увеличаването на способността на корабите да ловят риба. Това изменение, заедно с изменение 19, говори за капацитета. Нека да ви напомня, че има много големи трудности при оценяването на способността на един плавателен съд да лови риба. Тази възможност е свързана с различни параметри и не всички от тях са свързани с корабите. Може да бъде свързана с опита на капитана, например, или начина по който екипажа се справя с бурите, например – има и технически особености, трудности, които е, са много трудни за оценка и ние се отказваме от този вариант. Ако това изменение се приеме, всички останали изменения, свързани с способността да се олавя риба, трябва да бъдат пригодени. Значи 19.5 като изменения те говорят за капацитета. По отношение на предложението за преразпределение на средства от фондовете, тук нямам какво да кажа. По отношение на изменението за равновесието между капацитета за улов и продуктивния потенциал на рибните ресурси, това е една от основните цели на регламента. Комисията няма проблем по отношение на оценката на въздействието върху средата на аквакултурите. Нямаме проблем с различните изменения. Добре е обаче да има една препоръка, която да се прилага за всички членове, вместо да се повтори едно и също условие в няколко члена. Това са технически особености, които няма нужда да се обсъждат сега. По отношение на многогодишните планове има редица препоръки. Откровено казано, някои от тях могат да бъдат направени по много по-приемлив начин. Например, изменение 22, където се говори за член 17 и 21 от общата политика в областта на рибарството. Това са всъщност повтарящи се текстове и от правна гледна точка те са излишни. Изменение 24 където се предлага намаляването и евентуалното елиминиране, всъщност след като ловите риба, вие имате въздействие върху околната среда, върху екосистемите. Единственият начин е да не го правите. Е, така ще се намали въздействието и дори и тогава не съм убеден че това може да стане. Изменение 30, тук имаме една техническа трудност. Докладчика предлага модернизацията на двигателите да не служи за увеличаване на тяхната мощност. Всяка друга промяна която не води до увеличаване на мощността, може обаче да има същата последица. Например, ако на едно витло отпред се сложи нещо като тръба, а, това ще действа като средство за увеличаване на капацитета на двигателя, дори самата мощност да не се повиши може да се намали, например, по този начин консумацията на гориво. По този начин един траулер ще стане по-ефикасен. Така че тук отново има трудност. От една страна искаме да не се увеличава мощността, капацитета на двигателите. От друга страна говорим за ефикасността на риболовните кораби, която зависи от много други фактори. Всъщност, нека да не се заблуждаваме, основният начин да се допринесе за ефикасността е електрониката. Един капитан въобще може да управлява само с помощта на електрониката оперирането на риболовните съоръжения. Не си спомням сега за кое изменение става въпрос. Изменение 17. Докладчика прилага да се извършват съвместни научно-изследователски проекти и да има събиране на данни. Научно-изследователската дейност е дългосрочна цел – Тя обаче не е свързана с а, непосредствени резултати. Тази дейност може да е свързана с а, евентуални последици за в бъдеще. Това е член, който е свързан с разпоредбите за научно-изследователска дейност. Ако започнете да събирате данни за целите на научно-изследователските проекти в областта на рибарството, вие давате възможност отваряте вратата за една нова дейност, която не е предприемана от години. Спомняте си за създаването на биологични модели и така нататък. Ако започваме да събираме данни за целите на науката обаче, за да създадем инструментариум с дългосрочна полза, отиваме твърде далеч в отклоняването на средства, които така или иначе са ограничени и трябва да се насочат към е, опазването на ресурсите и на морската среда. Благодаря ви отново за този доклад, който е отново последователен. Е, отново казвам последователен. Някои от техническите елементи ще имат нужда от преработка. Основното за нас е, че комисията не окоръжава въвеждането отново на помощта за скраб, както и дейността за временно спиране, нито субсидии за енергетиката. Но. Благодаря ви много. А, ние трябва да си решим какво трябва да променяме по доклада, как, кои а, части трябва да бъдат подобрени. А, докладчиците в сянка ще определят а, къде са приоритетите, къде трябва да бъдат включени в докладите, в въпросния доклад. Това е работа все още на депутатите. Давам думата на докладчика. Πρόεδρε, και ευχαριστώ και όλους τους е, σκιώδεις ηγητές και την Κομισιόν που... Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на Европейската комисия за това, че представиха много конкретни предложения. Мисля, че всички ние трябва да намерим инструменти, политика и възможности за финансиране, които да насърчават устойчивия риболов също така да подпомогнат сектора на риболова. Мисля, че нашата работа трябва да се насочи именно към тези елементи. Рибарите са наясно със съществуващите проблеми, тъй като те са особено силно засегнати от кризата – тъй като те не могат да вършат работата си така както трябва. Ето защо е необходимо ние да управляваме добре риболовните предприятия, както правим и с а, а, природата в рамките на Натура 2000. Ние трябва да приемаме политика, която да подпомогне възстановяването на запасите. Казвам го не защото отдавна работя по въпроса, а защото това е идея, която рибарите все повече приемат и е свързано с техния опит. Ако бяхме предложили тази идея преди няколко години щеше да има съпротива. Днес самите рибари са онези, които предлагат това. Чухме няколко много интересни изказвания. Мисля, че и след разговорите с комисията става ясно, че имаме едни и същи цели. А именно устойчив риболов, да не се повтарят грешките в миналото, например да изтегляме корабите, които бяха, така да се каже, традиционни. Те бяха израз на една корабостроителна традиция и бяха изтеглени, унищожени. Само, че това оказа въздействие върху риболова. Мисля, че е разумно да се каже, че е необходимо да се, да се е, подпомогне е, действието, да се подпомогне риболова, е, да се осъзнае хранителната стойност на рибата, но това не означава, че трябва да се увеличава прекомерно риболова. Може би трябва да се предвидят финансови средства за промени тогава, когато е, един фонд иска да реализира нова политика, се изискват е, промени. Ние не сме против, е, само че трябва да се правят предложения, като се отчитат интересите на малките и средни предприятия. Необходимо е да се използват различни фондове и да се, които да се допълват взаимно. Ако приемем стратегия за риболова в определена област, това не означава, че ние трябва да пренасяме механично чужд опит. Трябва също така да се опираме върху научните данни. Това, което искам да кажа е, че когато искаме да управляваме добре ресурсите, ние трябва да искаме да се проведат, съответни, да се проведат проучвания в съответния басейн. И ако мерките, които предприемаме за водните басейни, не бива да са в разрез с тях. Това въжи, това въжи и за биологическото разнообразие. Когато предприемаме мерки, трябва да видим как точно да разпределим средствата. Днес не говорихме за различни фактори, които влияят върху биологическото разнообразие, като например свръхзастрояването. С други думи, имаме нужда от добро познаване на целия сектор въз основа на събраните научни данни. Благодаря. 27 юни е крайния срок за внесени изменения на, на 17 и 19 септември. По време на тази седмица заседание на комисиите ще, бъдем, ще гласуваме, ще обсъждаме. А, ноември ще гласуването в комисията. И сега преминаваме към следващата точка. 22. Развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Колегата Антонеско е докладчик в сян... е, е, извинете, докладчик по, по това досие и, и давам думата. Презента пропуне е регламент. Благодаря, госпожо председател. Това е предложение за е, изготвяне на регламент и Става въпрос за развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Това е първата дискусия по този документ. За това искам да обясна накратко за какво става въпрос тук. Транспортната инфраструктура в Европейския съюз е много фрагментирана, разпръсната. Ето защо е добре да се създадат транспортни мрежи, които да обхващат всички региони, всички държави, всички транспортни средства да могат еднакво добре да могат да се възползват от транспортните мрежи. 2050 година е срокът до, кога, до който трансевропейска транспортна мрежа трябва да бъде интегрирана като част от глобалната транспортна мрежа. Така че говорим тук за една централна европейска транспортна мрежа и говорим за нея като част от глобалната транспортна мрежа. Говорим за транспортни коридори. Тези мрежи ще улесняват а, транспортирането на пътници, на стоки и товари. Имаме нужда от глобално регулиране, от глобални стандарти в тази област. А, по този начин ще се стигне до изграждане на трансевропейски транспортни мрежи, които ще осигуряват бърз, бързи връзки между отделни точки от континента. Отделните проекти а, се разпределят по приоритет в зависимост от целите, които са заложени съществуват и някои проблеми. Те са свързани с това, че има липса на връзки между отделните транспортни мрежи в държавите членки. Това са пограничните региони, връзки между отделните съседни държави членки. има доста големи различия в транспортните мрежи на държавите членки. Необходимо е да се подобри състоянието на оста запад-исток. Самата инфраструктура трябва да бъде обновена. Транспортните мрежи са фрагментирани, също и а, Връзките между отделните видове транспорт също са фрагментирани, на места липсват. Има голям потенциал, който не е изчерпан изцяло. На локално, место се, на локално ниво се приемат различни стандарти, норми и така нататък. Говориме за оперативна съвместимост, но липсват а, връзките. Когато говорим за а, тези мрежи в международен мащаб, комисията трябва да се стреми да се въведат облегчения. А, освен това, трябва да се изготвят стандарти, които да довежат до възможно най-малко въздействие, негативно въздействие върху околната среда на, при изграждане на тези мрежи и, и тяхното експлуатиране. Освен това трябва да се има предвид намаляването на, а, на вредните емисии с 50 до 60%. Това обхваща а, целия транспортен сектор. Знам, че до сега доминантна позиция а, имаха изкопаемите вещества. В бъдеще има нужда от повече зелена енергия, използването на альтернативни горива. Имаме нужда от един транспорт, който е беден на въглеродни емисии. И транспорт, който е чист, който разходва малко енергия. Така че в крайна сметка последиците за околната среда да са възможно най-малки. Имаме нужното от интелигентни системи. Трябва логистиката да бъде подобрена, сателитната система трябва да бъде подобрена. Трябва мултимоделността да се използва по-добре, така че транспортните средства да се използват най-оптимално, там където е възможно. Необходимо е а, също а, оптимално да се използва и железопътния и водния транспорт. Разбира се, преноса на товар по море също и има, има предимство. Но когато говорим за отдалечени региони, тогава разбира се най-удобният транспорт в повечето случаи е сухопътния шосейния транспорт. Когато се използват водните пътища, когато се използва ЖП транспорта, това разбира се също може да доведе до негативно въздействие върху околната среда. На следващо място трябва да подчертаем, че е необходимо да се търсят альтернативни решения, когато проучванията показват, че да речеме дадения планиран проект – може да има а, сериозни негативни въздействия върху околната среда. А, да речем, ако този проект а, се изпълнява близо до населено място, че ще се увеличи нивото на шума, ще се ще се намали качеството на живота на гражданите и така нататък. А, необходимо е в градовете да се помисли за това да бъдат а, пуснати в експлоатация транспортни средства, които са с а, нулеви емисии, нулеви вредни емисии. Други думи да се търсят альтернативни решения за, за да съхраним околната среда и природата. Освен това, необходима е допълнителна инфраструктура, наред с изграждането на транспортните мрежи. Да речем, на магистрали трябва да се предвидят места за отдих, за почивка. Предложението, което ще изготви комисията, трябва да бъде добре обмислено. Изчисленията трябва да са много внимателни. Е, и след това това предложение трябва да бъде представено на парламента, така че да се стигне до едно оптимално решение при изграждането на трансевропейска транспортна мрежа. Благодаря на на докладците в Сянка. Благодаря на комисията. Благодаря, казва председателя. Фрида Репаус има думата. Dank u wel, voorzitter. En uh, ik zou de rapporteur al van harte... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за анализът, за анализа, който е направила и за качеството на доклада. Мисля, че този проект има дълга история и той е важен не само за функционирането на вътрешния пазар, а и за гражданите. От 20 години работим по този проект, но независимо от това, все още има какво да направим. Мисля, че средствата трябва да бъдат насочени там, където очакваме най-голяма полза. Привесвам предложението на комисията и много е важно различните парламентарни комисии да дадат своето становище на водещата комисия по транспорт, тъй като тук има връзки с много области на политиката. Целите на стратегията 2020, а също така и новата регионална политика. Ето защо смятам, че ние трябва да се стремим към последователност между различните предложения. За нас в Комисията по околна среда е необходимо да обърнем внимание на тези области, които очевидно са свързани с околната среда. И да се стремим да има последователност. Мисля, че по този начин ще дадем истински ценен принос. Ще се спра на три основни въпроса. Първо, искам да изразя своята подкрепа за член 42 за опазването на околната среда. Съжалявам, че съветът е, реши да заличи този член. Нека да ви напомня какво казахме през 2009 година, ние призовахме Европейската комисия да поиска държавите членки да интегрират европейското законодателство при планирането на проектите по трансевропейската транспортна мрежа. Това означава, че член 42 трябва да се запази в текста. А също така е, трябва да се добави е, разпоредба за трансгранично приложение. Заедно с това е необходимо да има сътрудничество и диалог между държавите членки в интерес на това сътрудничество а и да се ограничи административната тежест. Много се радвам, че докладчикът подкрепя този член и предлага допълнение към него. Мисля, че членове 4 и 5 са много важни за нашата комисия. Те играят важна роля в доклада. Това са членове, които са свързани с целите на трансевропейската транспортна, транспортна мрежа и различните източници. Подкрепям идеята, че ниските емисии на въглероден окис и устойчивостта играят важна роля. Въпросът е дали тези цели са и предварително условие за изпълнение на проектите. Искам да ви напомня точка 7 в резолюцията от 2009 година. Там парламентът призовава Европейската комисия да обърне внимание на екологосъобразните транспортни средства и да ги насърчава. Мисля, че това трябва да си остане цел и в бъдеще. Искам да попитам Европейската комисия какво са предприели по, във връзка с това искане. Освен това, има и някои цели, които бихме могли да доуточним и прецизираме, в това число и записаното в Бялата книга за екологосъобразния транспорт. Освен това, струва ми се, че 37 и 38 за новите технологии и новаторство, тези разпоредби са много интересни за нашата парламентарна комисия. Можем да добавим нещо към тези разпоредби. Например, в член 39 говори за мерки, насочени към външните разходи за намаляване на шума. Нищо не говорим за борбата срещу шума, предизвикван от железниците. Освен това, модернизацията на съдовете за намаляване на емисиите. Това трябва да влезе в този член. Дами и господа, това бяха моите първоначални коментари и разчитам на добро сътрудничество с докладчика и другите докладчици в сянка, за да излезем с добро становище от нашата комисия. Благодаря. Думата има Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това проекто становище. Подсилва се по този начин амбицията на комисията за създаването на тези трансевропейски транспортни мрежи. Целта на предложението на комисията е да създаде правно основание за една стратегия за създаване на по-добър транспорт, по-екологичен транспорт, който да допренесе за развитието на обществата и економиката. Много от препоръките в доклада са полезни. Почти всички всъщност. В, в, а, искам да поговоря по-конкретно за а, областите за, за паркиране. Някои от предложенията ще са много полезни в разискванията с съвета. Всъщност, когато съвета заличаваше члена относно екологията, нямаше предвид, че тук няма полза от екологично законодателство, когато става въпрос за транспортна инфраструктура. Просто те смятаха, че държавите членки могат да се справят по-добре. Измененията, свързани с екологичното законодателство, обаче са изключително полезни. По отношение на изменението, не съм сигурен за кой член става въпрос, но сроковете за прилагането, развитието на мрежата, както и подробностите в тази връзка, това изменение е изключително важно, защото идеята е да се създаде една мрежа възоснова на европейски критерии, възоснова на интермодалност. Е, в същото време обаче е, държавите членки и комисията трябва да се ангажират с изграждането на тази мрежа до 2300 година. Освен това се предлага и клауза за преразглеждане, която е изключително важна в област, в която винаги има предизвикателства. Може ли да си позволя да направя едно предложение? Става въпрос за коридорите по мрежата, един от инструментите по това предложение. Току-що се появи едно предложение за свързване на транспортната политика и екологичната политика. Същност, чрез нашето предложение ще гарантираме транспортни операции е, при тези коридори, които са ефикасни и устойчиви. Освен това, зелените коридори е един от инструментите, които в момента се използват в транспортната политика, би могло тези зелени коридори да влязат в становището на парламента. Това ще даде възможност да гарантираме, че в крайна сметка ще имаме текст, който ще придаде оперативен характер на екологичните цели – след като законодателството влезе в сила, естествено. Благодаря за това предложение, благодаря на докладчик. Благодаря на комисията за тези обяснения. Сега ще дам думата на докладчика. Mulțumesc foarte mult atât doamnei е, е, Frida Благодаря. Благодаря за вашите коментари. С коментарите както на колегите, така и на комисията отношение на член 42, извинете, 45. Този член е много важен за моя доклад. Новите технологии трябва да бъдат използвани. Тяхното значение трябва да бъде подчертано. За да могат да се изградят и възможно най-ефективни трансевропейски транспортни мрежи. Трябва да се значението и на коридорите при изграждането на транспортните мрежи. Радвам се, че това беше споменато и от колегите. Ние искаме нашето становище да отразява ангажимента, който е поел и парламента, и в частност нашата комисия по въпроса, свързан с транспортните мрежи. Тъй като транспортът оказва голямо въздействие върху околната среда, защото вредните емисии могат да се отразят негативно върху природното разнообразие. Срок за внасяне на измененията е 5 юли. Смятам, че достатъчно говорих, за това сега спирам. Инфраструктури и намаляване на вредни емисии. Можем да говорим безкрайно по тази тема. Както казахте, вие 5 юли е крайния а, срок за внесени изменения. Септември ще, обсъ... ще гласуваме измененията. Ноември в Транспортната комисия ще бъде гласуван доклада, свързан с развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха участие в тази дискусия. Преди да преминем към 23-та точка. Искам да приветствам една група. Това са представители на Министерството по енергетика и околна среда от батен виртенберг Колегите са тук по покана на Рихард Зебер баден Въртенберг е провинция в Германия. Големината на провинцията е толкова колкото на цяла Белгия. Добре дошли! Може да видите днес как ковем законите и добре дошли сред нас. И така, сега преминаваме към 23-та точка Европейското партньорство за иновации в сферата на водите. По време на съседанието на координаторите беше взето решение да проведем дискусия с комисията. Ще дам думата на комисията, така че да ни въведе в темата и след това ще проведем дискусия с колегите. Радвам се, че днес сте тук, за да направим обмяна на мнения. Thank you very much, Благодаря, господин председател. Аз ще представя накратко Европейското партньорство за иновации в сферата на водите. Най-напред, както знаете, Предложението е направено в рамките на програмата Съюз на новаторството. Това е, е средство за ускоряване на новаторството и е, преодоляване на някои от обществените проблеми. Наясно сте с това, че водата е сериозен проблем, както по отношение на качеството, така и на количеството. Е, Очакваме тези проблеми да се задълбочат в резултат на промените в климата, социално-економическото развитие, потреблението на вода от, от различни сектори, в това число хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Наясно сте с това, че пътната карта за ефективност на ресурсите в рамките на стратегията 2020 говори за значението на адекватна политика за водата. Ние ще се стремим към интеграция на новаторските подходи в разработването и изпълнението на политиката. Другата причина, поради която разработихме това партньорство за иновации, е защото смятаме, че има много възможности за новаторството във водния сектор. Имаме глобален пазар, разполагаме с натрупани знания е, и опит във водния сектор, но тези знания понякога са разпокъсани Водният сектор работи активно в разработването на новаторски решения в цял свят, но много често не използваме в достатъчна степен пазарните възможности. Целта следователно е да се премахнат пречките пред успеха и да се даде възможност за реализация на предимствата. Надяваме се, че по този начин ще улесним фирмите в усилията им да предлагат нови решения. Ползата от партньорството за новации състои в това, че може да се даде критична маса, да обедини ресурси в различни сектори, в различни държави членки, улеснява координацията, предвратява дублирането, улеснява формулирането на общи цели и така нататък. Разполагаме с множество инструменти, насочени към осигуряването на новаторството. Имаме добро финансиране, но то трябва да се свързва по, да свърже по-добре с дейности, насочени към търсенето и потреблението. Ето защо трябва да се обединят е, двете, е, двата аспекта и да съкратим пътя до пазара Партньорство за новаторство не е нова инициатива за изследване, нито за финансиране. Целта е да се координират различните инициативи, в това число съвместните инициативи за програмиране, технологичната платформа, националните партньорства за новаторство, бизнеса, обществения сектор и така нататък. Ние насърчаваме интердисциплинарен подход и вниманието ни е насочено не само към технологиите, но и към други форми на новаторството, като например в финансовото, финансовата област. Също така насърчаваме участието на всички заинтересовани лица Както знаете, в съобщението предлагаме работата да се организира около в три области – управление на водите в градските региони, селските райони. Искаме всичките области да се интегрират. Получихме подкрепа на заинтересованите лица, тъй като прецениха, че това ще улесни тяхното участие. За да избегнем фрагментарния подход, искаме да има и ясно тематично обединение. Всичко това ще бъде изложено в стратегически план, който ще бъде подготвен и прият до края на годината. Какви резултати очакваме от това партньорство е редица иновации, в които ще покажем различни решения, подходи. Престои много работа по разпространение и популяризиране на вече направени, но, на вече, на вече но, нови формулирани идеи и ще разработваме едно, един пазар в електронното интернет пространство. Както казах, това не е нов е, инструмент за финансиране, но ще мобилизираме всички съществуващи инструменти, в това число финансиране на изследванията, но също така и в рамките на сближаване, е, в рамките на структурните фондове. Изпратихме съобщението, то е, се обсъди от съвета по околна среда през юни, получихме тяхната подкрепа, комисарят Поточник изпрати покани за участие в координационен комитет. Първото му заседание ще бъде през септември, ще се разработи стратегически план, както казах, той ще бъде прият до края на годината. Поканили сме, разбира се, и депутати от Европейския парламент, за да участват в по-нататъчното разработване на партньорството за новаторство. Приветстваме тази възможност да разговаряме с вас и да представим своите идеи. Благодаря. Председателят, благодаря за това встъпление. Трима души са се записали за изказване. Госпожа Меркис има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за обстойното представяне на всички елементи, свързани с водите. Крайно време е да поговорим по-подробно за водите и за всичко свързано с тях. Защото ако искам економиката да стане по-биологична, по независима от внос на суровини от други континенти, то водата винаги трябва да бъде централен елемент. Така че добра е вашата стратегия, но така приключвам с похвалите, защото имаме критични бележки. Разбирам, че Имате цял списък с приоритети, но не разбирам какви резултати целите да постигнете. Не виждам решение за големите обществени предизвикателства, а те не са чак толкова много. Така че, кои са приоритетните ви области? Въпреки, че ви поздравявам за инициативата. Вие искате нещо като карт бланш за решение на много проблеми. Само, че как да ви дадем такъв карт бланш при положение, че няма ясно описание на резултатите? Казвате, че имате идеи, но окончателната информа ще се появи в края на годината. Искате да се улесни общото развитие и да се създаде критична маса. Тази формулировка не е съвсем ясна. Това е третия или четвъртия път, когато искате от нас да подкрепим Европейското партньорство за иновации. Само, че не съм видяла резултати от нито едно от тези партньорства, нито по а, активното остаряване, здравно, здравото остаряване, нито по каквото да било друго. Така че имайте това предвид. А по отношение на този списък не забравяйте нанотехнологиите, защото в бъдеще това ще бъде проблем. Благодаря, Юдит Меркис. Господин Зебер, искам да благодаря на комисията за представенето на това партньорство в областта на иновациите. Тук става въпрос за програма, свързана с водните ресурси. Това ще е едно от най-големите предизвикателства за бъдеще, не само в Европа и в световен мащаб. Разбира се, ще имаме нужда от ясни показатели, за да може да се оцени до каква степен това партньорство е успешно или не. Освен това, е ясно, че не може в началото да се предрече какъв ще е резултата на края, но в а, хода на, на процесите това може да се прецени. Е, винаги нещата се концентрират върху мерките, свързани с търсенето. Със сигурност това е правилно, но а, като погледнем ситуацията в световен мащаб, също трябва да обърнем внимание и на предлагането в областта на водните ресурси. Трябва да видим а, как се отношата с водоснабдяването, как може по-добре да бъдат регулирани нещата в областта на водоснабдяването, използването на водните ресурси. 600 хиляди работни места са създадени в този иновативен сектор на водните ресурси. Икономическия потенциал на Европа е много важен. Комисията трябва да вземе и това предвид. Не, не искам да се концентрирате само върху търсенето, а да си затваряте очите пред предлагането. Три е, стълба бяха споменати градско развитие, е, промишленост и водни ресурси. Трябва да видим как можем да направим така, че ресурсите да бъдат използвани ефективно и а, е, да няма ам, разхищаване на а, водата. Радвам се, че колегите от Баден-Вютенберг присъстват днес на нашата дискусия. Трябва да говорим и за ценовата политика. В рамковата директива за водата е, са включени ефективни мерки, свързани с използването на водните ресурси. Говорим за ценови инструменти и покачване на ефективността в рамките на партньорството. Комисията започва обаче сега а, с, с това, че а, се разпрашат писма, свързани с а, нарушаване на разпоредбите, клазите на договорите. Не знам какво разбира комисията или по-скоро как тълкува член 9. Искам да помоля колегите от комисията да се слушат добре в това, което казваме, да предадат нашето послание на господин Поточник, да е ясно какво разбира комисията под ценова политика. И никой не може да каже точно как трябва да се разбира този член 9, а това трябва да е, е ясно, защото държавите членки ще трябва да ги прилагат тези разпоредби. Сега по отношение на Хоризонт 2020 година беше казано, че не говорим за изследователска политика, говорим за платформа. Въпреки това съм разочарован, че изследователската рамкова програма Хоризонт 2020 въобще не е включен въпросът за водните ресурси. Това е странно. аз съм подготвил изменения, надявам се, че те ще бъдат прияти от колегите, но когато, когато знаем, че имам един иновативен сектор, който който а, представлява голямо предизвикателство за обществото и залагаме програма до 2020 година и не предвиждаме никакви средства за този сектор, смятам, че това е неправилно. Съжалявам, че комисията не е помислила за този въпрос още от началото, но все пак парламента ще може да коригира тази а, а, грешка. Колегата Естрела има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите е, към комисията. Благодаря на и на председателя за това, че включи тази тема в дневния ред. Дебатът според мен трябва да продължи. Необходимо е да участваме в този дебат и това въжи не само за депутатите, а и за останалите събеседници. Няма съмнение, че водата, че без вода живот няма. И според някои прогнози, недостигът на вода може да доведе до Трета световна война. Надяваме се, че това няма да се случи. Но е, без съмнение водата е жизнено, от жизнено значение за живота. Много е хубаво това, че комисията проявява интерес към въпроса и смята да започне активна работа. Ние сега трябва да впрегнем новите технологии в служба на водата, както за анализ на качеството, но също така и за повишаване на ефективността на използването, намаляване на разхищенията. Както знаем, че в системата на водоснабдяването има много недостатъци, също така е много важно да събираме информация за количеството на водата, на национално и регионално ниво. Ето тук новите технологии могат да изиграят важна роля. И имам три въпроса към комисията. Първо за финансирането. финансовите средства са от първостепенно значение за нашите дейности. Комисията каза, че финансирането ще дойде от програмата LIFE, фонда за сближаване на националните регионални фондове. В момента ние преминаваме през период на строги економии и много държави членки изпитват економическа и финансова криза. И затова въпросът ми е как смятате, че държавите членки ще могат е, да участват? Какви средства ще могат да бъдат предоставени на държавите членки? Как ще бъдат те разпределени? Е, вторият въпрос е свързан с е, разпространението и популяризирането на вече представени идеи на новаторски решения. Как ще разпространявате тази информация? На ниво държава, държава членка или пък ще има общо европейска кампания. Имам още един въпрос – в редица доклади, прияти от Европейския парламент, често се прави предложение за създаване на обсерватория, която да следи за сушата. Разбира се, сушата е природно бедствие недостигът на вода има сериозни економически последици, има последици за качеството на живота. И какво мислите за тази идея за създаване на обсерватория? Смятате ли, че това предложение може да се изпълни? То съдържа в множество доклади на Европейския парламент. Благодаря. Хорш Шнелер има думата. Благодаря. Да, разполагаме с рамковата директива за а, водата, но чухме и мнението на комисията, че а, иновациите са един фрагментиран сектор. Важно е обаче да помислим за рационалното използване на ресурсите. Това трябва да е а, първостепенна цел когато се създава една програма, трябва да се мисли за това какво, какво трябва да се постигне с тази програма. В противен случай се подхожда неправилно. Съгласна съм с това, което каза господин Зебер. Няма да го повтарям, особено по, по въпроса за енергията. А, водата, с водата може да се генерира енергия, може да се съхранява енергия. За мен обаче нещата са малко неясни. Искам да попитам комисията какви са практическите рамки, в които искат тя да се вмести. Дали правителствата да говорят едно с друго, дали да се събира информация от научни институти, дали а, някаква информация да се предоставя, дали да се а, включат оператори на местно ниво, дали да се провеждат и организират а, конференции. А, важно е, важно е да се знае за изпълнението, точно как ще се подходи. А, и самите депутати да могат да, да проследят процеси и да се знае с какви инструменти се действа. София Масея Кукович има думата. Е, председник. Благодаря. Разбираме колко важна е водата, едва когато посетим Африка, Китай или Индия. В Европа нямаме представа колко важен е този ресурс. Източник и на здраве. Защото много болести проистичат от липсата на чиста питейна вода. Аз съм от едно място в Словения, което носи името Бяла вода. Там, където съм родена, водата се спуска от високо, от върховете. Преди години работихме по една технологична платформа за водите. Не знам дали сега в Европа има такава технологична платформа. Възоснова на моя опит мога да кажа, че връзките между предприятията, най-вече малките и средните предприятия и научните центрове, водят до изключителна полза. Има толкова много възможности за новаторство, за нови решения – Чрез технологиите може да се пречиства вода, вече използваната вода може да се употребява отново. Подобни подходи се използват в много различни сектори и отрасли. Използването на водите в сектора на енергетиката – е свързано също с много възможности, защото технологиите в тази област съществуват вече почти 100 години. Определено можем да работим по-ефикасно и да действаме така, че да има полза за природата и за нас самите. Водите трябва да са източник на здраве, на оцеляване, те привличат и трябва да могат да привличат туристи, защото чистата питейна вода става рядкост и хората обикалят целия свят, за да намерят места, където има чиста питейна вода, за да се избегнат пластмасовите бутилки. Много се радвам, че разглеждаме този въпрос днес. Това е европейска тема. Много е, по-ограничени са водите, отколкото смятаме. София Кони. Мерси, monsieur президент. Съобщението на Европейската комисия до парламента е документ от много високо качество. И, това е, и то е интересна основа за работа. Искам да ви напомня, че преди това съобщение с моя колега Ричард Зебер, не знам дали този въпрос вече беше повдигнат, бяхме инициатори на една резолюция на парламента представих тази резолюция на Световния форум на водата. Бих искал да ви кажа, че тази резолюция беше приета се, като най-амбициозната резолюция от всички 180 парламентарни резолюции. Това е така Това е свързано и с инициативи на ООН. И националните парламенти прецениха, че е впечатляващо от това, че успяхме да постигнем консенсус. Аз мисля, че е много интересно до следващият форум за водата след три години в Корея е, е интересно да присъстваме там и там да имаме документи, по които сме работили и размишлявали заедно. Документи за, бъдеще, документи за бъдещето на водата. Благодаря. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на комисията, за да отговорят на въпроса. Благодаря за, за тези интересни коментари. Може би не съм обяснила в подробности ам, структурата, свързана с управлението и практиките, които възнамеряваме да включим. Те са включени в съобщението. Ще създадем мрежи в рамките на предложението. Тези мрежи ще са отворени за всички, на всички нива, така че процесът ще е отворен, където ще бъдат включени всички участници. Изисква се координация между отделните мрежи, така че се създава една цялостна структура. Освен това, ние сме наясно, че не трябва да има много бюрокрация с много ам, групи, които да се занимават с управлението и така нататък. Ние се а, опитваме да създадем един открит а, подход, един отворен подход. Ние искаме да е един подход, който да обхваща всички участници. Това е една от а, причините, поради която не сме толкова ясни в а, съобщението за това а, какво ще бъде направено, какво ще бъде постигнато и така нататък. Кой ще вземе участие не трябва една организация, да речеме в Брюксел, да определя как ще изглеждат нещата. Това трябва да стане с помощта на всички участници, с, с участието на промишлеността а, дори. Процесът ще е открит, ще е отворен. А, разбира се, това няма да е като празен чек. А, това ще е нещо, което ще сътворим всички заедно в рамките на този процес. Имаме конкретни идеи, ние искаме а, да извършим демонстрации, да покажем как нещата ще бъдат изпълнени на практика, да разпространим информация, която вече съществува. Ние искаме а, процесът да бъде отворен, така че да може да се включват различни методи, идеи, практики. Разбира се, ние признаваме, че има много предизвикателства, много трудности, с които трябва да се справим. Иновативното, партньорство в областта на иновациите също е едно предизвикателство. Ние ще се фокусираме и върху други въпроси, по други теми. Енергията, която се създава от водата, е нещо много важно по отношение на енергопроизводството и по отношение на много други аспекти. Може би ще има екипи, които ще разгледат всички тези теми, но участниците в стратегическия план за изпълнение също дадат своя принос. В момента оценяваме всички планове за управление на, на водите, които съществуват в момента рамковата директива също подлежи на оценка в смисъл, че се проверява доколко тя е изпълнена или не в отделните държави членки. В бъдеще искаме нещата да бъдат подобрени. Иновативните партньорства а, могат да се запознаят в бъдеще и с а, други аспекти и да работят в по-тясно сътрудничество. Относно въпроса за стърсенето и предлагането. Аз не говоря тук за търсене и предлагане на вода, аз говоря за търсене и предлагане на а, иновации. Разбира се, трябва да се а, фокусираме и върху предлагането и търсенето на водата. Имаме водна иерархия, както знаете. Трябва да се търсят всякакви възможности да се търси най-ефективното решение, най-економически изгодното. По отношение на иновациите, ние трябва да видим а, какво е предлагането в научно-изследователската дейност и така нататък. Трябва да търсиме повече а, политически възможности. Нещо друго, което пропусна, връзката към а, изследванията. Разбира се, наша цел е да бъдат проведени изследвания, да се намери начин на научните изследвания да бъдат използвани за решаване на някои от проблемите, за преодоляване на някои от предизвикателствата. Смятам, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Храгман. Благодаря за вашите отговори. Наистина Темата е доста интересна. Темата е свързана с водните ресурси. Говорим тук не само за водоснабдяване, говорим за пречистване на водата, говорим за водата по отношение на енергоснабдяване, производство на енергия, съхраняване на енергия и така нататък. Палитрата е доста богата. Почти всички а, взеха думата всички, които се занимават с иновации. Благодаря и на вас, и на комисията за възможността да разменим информация с вас. Благодаря ви. So, die И така, представителите на комисията заеха местата си, така че ще преминем към следващата точка, извинете, 24-та, разрешение за пускане на пазара на Орфакол. Това е медикамент за лечение на редки болести. Ленда Макеван е, е координатор от името на социалистите и демократите. Ще дам първо думата на нея и след това на други членове, които се интересуват за дебата. Моля, Линда. Yes, thank you, chair. I mean... Благодаря, господин председател. Аз съм дошла да чуя Европейската комисия. Включихме тази точка в дневния ред, защото с нас се свързаха избиратели, които имат притеснения относно случая с Орфакол. Иска ми се комисията да ни каже всичко. Защото за мен се е случило следното. Става въпрос за лекарство, за много редки заболявания, много редки случаи в Европа. Става въпрос за кандидатстване за разрешително, специалната комисия ЕМА с казва да. Освен това, комитета за лекарствени продукти казва да, комисията отказва всъщност държавите членки, комитета от държавите членки приема предложението, комисията казва, че има две основания за отказ по две основания всъщност има отказ. Какви са последиците за пациентите обаче? Колко често се случва комисията да отхвърля решение на Европейската агенция по лекарствата? Защо комисията е предприяла такава стъпка? Има и дело заведено в момента Редица държави членки са обединени усилия в това дело. Въобще много необичайно е положението и добре да има разискване, защото в цяла Европа има сериозни притеснения относно безопасността на лекарствата. Благодаря на Линда Макаван. Няма други желаящи да се изкажат. Ето защо ще дам думата на господин Боле от комисията. А, всъщност Жил Парньо. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не се бях записал за изказване. Взимам думата, защото заедно с Линда Макаван бяхме инициатори на този въпрос към комисията. Няколко думи, за да допълня казаното от е, Линда. Този продукт Орфакол е предназначен за лечение на редки заболявания, които, ако не бъдат лекувани, водят до тежки последици и изгледите са, отрица... са много отрицателни. Има около 20 на случая във Франция, Великобритания, Португалия. Това са болести, свързани с. Orphelines са aussi présentes en dehors de, euh, de, du continent européen. Nom... Това са заболявания, които съще, съществуват и в, Съединени, и в Съединените щати. Заболявания на жлъчката. Няма да се връщам на това, което каза Линда за Орфакол. Альтернативата на това лечение е трансплантация на черен дроб, което е особено тежко за малки бебета на няколко месеца, тъй като те са онези, които са най-сериозно засегнати. Орфакол съществува от 20 ти на години и разрешителното за това лекарство е много важно за семействата, които имат такива деца. Въпросът е как може комисията да отхвърли решение на мнозинството от държавите членки. Това отношение не, не поставя ли под съмнение институционалният баланс? Агенцията по, лек, по лекарствата каза, че разрешителното запускане на пазар трябва да се даде за това лекарство и то на два пъти трябва ли да смятаме, че процедурата за комитология въпреки че комисията е въпреки че решението на комисията бе отвърлено на два пъти и как можем да обясним тази процедура. Второ, как може комисията да оправдае сроковете за разглеждане на този проблем. Те са в ущърп на пациентите. Защо не е спазила строги, ясните срокове за лекарствата и това, което е предвидено в процедурата на комитология. Това не е ли свързано с желанието на комисията да забави процедурата, докато не приключи работата си по въпроса. Надявам се, че не. Трети и последен въпрос. Комисията действително ли е била безпристрастна? Как може да обоснове непрекъснато многократното позоваване на конкурентния на Орфакол продукт? Следва да напомним, че за разлика от това, което се е, случи във връзка с Орфакол, някои държави членки, като Австрия, Германия, Франция, Обединеното кралство, Чешката република, обсъждат възможността да обжалват решението на комисията пред Европейския съюз заради не спазване на решения, взети с квалифицирано мнозинство. Този въпрос много ни вълнува и без да чакаме решението на съда, може, за съжаление можем да кажем, че Европейската комисия е един от органите, които не са проявили пълната прозрачност и безпристрастност, които очакваме от нея. Благодаря. Благодаря, господин. Благодаря, господин Панин. Сега давам думата на Патриция Хукова, която е а, ръководител на отдел в Европейската комисия. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Нека в началото да кажа, че приветствам възможността да поясня стъпките, които бяха следвани, процедурата, която беше следвана в този конкретен случай. Още нещо, което искам да кажа, всъщност това е една оговорка. Въпросът, който обсъждаме сега, е свързан с едно дело, което в момента се гледа от Европейския съд за това, що се отнася до аргументацията, погледнете текста на решението на комисията. Искате ли да започна отново? Ще повторя, че Приветствам тази възможност да дам пълна информация, да внеса прозрачност по случая, който обсъждаме сега. На второ място има дело, което се разглежда в момента в Европейския съд. Основанията, мотивировката могат да бъдат открити в решението на комисията за отказ за разрешително и мотивацията трябва да се разглежда в нейната цялост. Няма да чета целият текст. Умолявам ви думите ми да не бъдат изваждани от контекста. В случай, че има някакви правни проблеми, възражения, трябва да се прочете цялата позиция на комисията, защото от първа до десета страница има ясна мотивировка, всеки аргумент изтича от предходния и така нататък. Искам да потвърдя, че в момента няма разрешително запускане на пазара за Орфакол в Европейския съюз, нито където и да било извън Европейския съюз. По отношение на конкретния случай е, с Орфакол и мобата за разрешително запускане на пазара, представена пред Агенцията по лекарствата, тук не е имало клинични или предклинични изпитания. Имало е обаче молба, която съдържа препратки към библиографски проучвания. Искам да ви напомня, че всички пациенти, които страдат от редки заболявания, имат право на лекарства, които отговарят на изискванията за безопасност, такива каквито те са установени в законодателството и това е основното тук. Всички тези лекарства трябва да бъдат с доказана ефикасност и безопасност и това доказателство трябва да стане в рамката на клинични изпитания и предклинични тестове. Възможността да се даде разрешително запускане на пазара възоснова на библиографски данни съществува, но при много категорични условия, които не бяха изпълнени в този случай. Сега по отношение на процедурата може малко да ви отъкча, но ще ви представя нещата. На първо място, молбата за разрешително запускане на пазара беше представена в Лондон на 30 октомври 2009 от компанията CTRS. Комитета за лекарствени продукти с хуманна употреба, който прави научната оценка, подчертавам това, прие становище на 16 декември 2010 година, значи една година по-късно. Там се препоръчва даването на пазарно разрешително за орфакол. Съответно, препоръката беше изпратена със съответната документация към комисията през януари 2011 година. В нашето становище ние идентифицираме е, пропуски, несъответствия и тъй като установихме такива пропуски, поискахме от Агенцията по лекарства да даде пояснение. Съответно, те се обърнаха към Комитета за лекарствени продукти с хуманна употреба. Съответно, се появи втори доклад и той беше прият през ноември 2011 година. С други думи, трябва да разберете, че ние имахме нужда от допълнителна информация. Независимо от всичко, възоснова на тази документация и възоснова на строгите изисквания в законодателството, Комисията сметна, че условията за даване на разрешително запускане на пазара не са изпълнени. И за това има юридически причини. Ето защо през юли 2011 година комисията представи проекто решение за отказ за пускане на пазара пред постоянния комитет. Искането на две държави членки беше обсъдено на среща. Обикновено имаме писмена процедура с 22-дневно забавяне, но ако държавите членки искат да има разискване, ние трябва да им дадем такава възможност. Съответно се стигна до там, че постоянният комитет успя да се събере през септември. Там нямаше гласуване. Съответно имаше отново събиране на комитета през октомври и там е, той даде отрицателно становище относно предложението на комисията. Съответно, отидохме на апелативен комитет през ноември, където отново получихме отрицателно становище. Следователно, бяхме изправени пред е, необходимостта да се разгледат всички доказателствени елементи и заключихме, че не трябва да спираме работа, трябва да продължим да работим с цел намиране на решение. Отново разгледахме молбата, становището на постоянния комитет и така нататък. И отново стигнахме до заключението, че не може да дадем разрешение за пускане на пазара. Върнахме се отново и се обърнахме към постоянния комитет, дадохме проект на решение, дадохме допълнителна мотивировка, факти, опитахме се по един логичен начин да представим стъпка по стъпка начина по който сме разсъждавали и този път постоянния комитет даде становище наречено не. Какво означава това? Значи, не всички са били против. Имало е държави членки, които са били за, други са били против. С други думи, не е имало мнозинство и не е имало е, становище. Когато липсва становище, съответно комисията може да приеме своето решение. Отново повтарям, трябва да получите информация за всички тези стъпки, защото ние бяхме напълно прозрачни по време на целия този процес. Всички стъпки са включени в регистъра по комитология на парламента. Ние смятаме, че като пазители на договорите, като институция, която носи отговорност относно пускането на пазара, то трябва да гарантираме, че изискванията в законодателството, прието от съвета и парламента, се спазват за всеки конкретен случай. Исках това да го подчертая дебело. По отношение на положителното становище на ЦХМП и отрицателното решение на комисията – Значи, комисията и агенцията имат своите роли. Агенцията ни дава научна информация. Те имат а, научно становище, което може да има примат, само че решението в крайна сметка се подписва от комисията. И ето защо е изключително важно комисията да гарантира законността на това, което подписва и всички решения трябва да се взимат възоснова на конкретни правни текстове. Не често, не често се случва да имаме разминавания, но в този конкретен случай това се случи. Ние трябваше да гарантираме, че строгите изисквания на законодателството трябва да бъдат а, спазени, а именно да има безопасност, както и равнопоставеност спрямо всички кандидати за разрешително. И тъй като сметнахме, че може да има нежелани последици след този е, стриктен анализ, а именно щяхме да подкопаем основните положения на законодателството, щяхме да дадем е, възможност за прецедент, който ще компрометира цялостната процедура. Втори елемент, който е добре обяснен в е, мотивировката на решението – е свързан с факта, че дерогациите, изключенията трябва да бъдат разгледани много внимателно, защото става въпрос за автоматично изключване от регламента за педиатрията. Аз мисля, че всъщност този регламент е повод за, повод за гордост и за съвета, и за парламента, не само за нас и не трябва да пречим на действието на това толкова важно законодателство. И накрая, както ви казах, не искахме да допускаме правна несигурност, можеше да има неравнопоставност по отношение на кандидатите за разрешително. Съответно, щяхме да стигнем до преценка на всеки отделен случай, а и вече ви казах, че ние не искаме да има неравнопоставено третиране на кандидатите. И накрая по отношение на твърдението, че моя отдел е работил непрозрачно и не е отчел всички обстоятелства, трябва да кажа, че обратното ние бяхме изключително обстойни, стрикни и прозрачни. И вече наистина на последно място по отношение на липсата на лечение, на лекарства за пациентите, не забравяйте, че дори информацията от Агенцията по лекарства да казва, че има альтернативно лечение, а орфакол може в много специфични случаи и обстоятелства да даде разрешително за използване на продукт, който не е напълно разрешен. Надявам се, че така отговарям на всички ваши е, притеснения. Проверявам сега тук. Освен това, намека, че можехме, че сме могли да действаме така, че да е, създадем някакво преимущество за някаква компания, е, този аргумент просто го отхвърлям и то най-категорично. Разгледахме всеки случай по-отделно, в зависимост от представените аргументи. В момента не обсъждаме, не разглеждаме разрешителни за пускане на пазара, така че как може да има различно третиране в случай, че не е имало. Е, такава възможност. Ние проявяваме особена чувствителност относно равнопоставеността и винаги разглеждаме конкретните аргументи за всеки отделен случай. Благодаря. Благодаря ви. Има двама души, които искат да вземат думата. Има достатъчно време до 6.30, така че Имате думата. Искам да разясна нещо. Опитвам се да разбера какви са последствията от това, което се случва. Говорим за бюрокрацията и а, трябва да сме ясни, че този медикамент се е предписал в продължение на 20 години. Някъде го четох или поне се е използвал в болниците. Орфакол може би се предписва и в болниците в ден днешен това лекарство се предписва, като се използва друг вариант. Искам да знам дали наистина семействата не получават възможност за лекуване или се използва за индивидуално лечение. Ние чухме за много малък брой случаи, но ако болниците все още могат да използват лекарствата, защо докторите са объркани или недовол, недоволни? Защо случаят е отнесен към съда? И какво искат предприятията? Защо, защо се ядосват, че медикамента не е авторизиран? Какви са преимуществата за един такъв медикамент за лечение на редки болести? Е. Да се върна на някои елементи, така както ги чухме в отговора на представители на комисията, както каза Линда. Европейската комисия поставя под съмнение самия принцип на използването на лекарството и неговата активна съставка, която се използва от 20 години, с ясни клинични резултати, които оправдават използването на препарата. Всички всички лекувани пациенти са били успешно излекувани, на никого от тях не се е налагала трансплантация и то 20 години. И това е първият аргумент, който трябва да изтъкнем. Втората тема. Европейската комисия за трети път на 8 май свика още е, едно заседание с в рамките на процедурата за комитология, когато се води дело пред съда. Процедурата на комитологията би трябвало да бъде изчерпана след като две гласувания. Комисията не може повече да свиква тази процедура. Ние сме предложили тази процедура решението от 26 май, в които се отказва та процедурата, следва да имат нужда от изясняване. Трето, аз се питам, всички клинични доводи, които се изтъкват от комисията, са аргументите представени от конкурента на Орфакол и то дума по дума. Аз разполагам с елементите, които доказват, че комисията на 19 април се е свързала с прекия конкурент, който иска да постигне разрешително запускане на пазара. Целта е да се получи информация, свързана с заседанието на съда. Всички препарати сираци имат право на специален режим за 10 години. Очевидно, тук става дума за сериозни, за сериозни въпроси. И след отговора на комисията искам да изтъкна тези нови елементи. Благодаря на Жан Паньо. Искам да дам думата на комисията за отговор. Ще започна с въпросите за пациентите и за предписването на препарата. Както казах, Държавите членки могат да дадат разрешение за използване на, на препарат, който, за който няма разрешение в съответствие с правилата на Европейския съюз. И това е процедурата, която се използва при Орфакол. Френските власти потвърдиха, че са издали разрешително за използване на Орфакол при тези условия в, в съответствие с член 5 и това е от 2007 година. Важно е да знаем, че се лекуват пациенти. Господин Парньо казва, че пациентите се чувстват добре. Това означава, че пациентите се лекуват. Също така сме наясно, че се водят клинични изпитания и пациентите могат да се запишат в тях. В момента не можем да кажем, че за пациентите няма лекарство. Въпросът какво печели фирмата, ако една фирма получи разрешително запускане на пазара за определено показание, те получават 10 годишен изключителен режим на пазара. Т.е. за 10 години няма конкуренция. Ето това е ползата за фирмите. Ние сме разработили законодателството така, че фирмите да имат стимул да разработват такива препарати сираци. Това е, това е ползата за тях. В противен случай няма да го правят. Въпроса за постоянния комитет. Мисля, че когато ви описах процеса стъпка по стъпка, казах ясно, че след апелативния комитет комисията реши, че не може да остави процеса просто така. Ето защо ние мотивирахме решението, предоставихме фактическа информация и мога да документирам всичко това. Няма да мога, не бих могла да го направя тук. Имаме 6 страници мотиви и с това модифицирано предложение ние отидахме на заседание на, на постоянния комитет. Факта, че използваме доводите на конкуренцията в е, експозето на мотивите, това е трудно да се мотивира. Никога не сме чули е, доводите на конкуренцията конкуренцията получи статут на производител на продукция рак, ситерес или а, комите, или лабораториите за изследвания върху клетъчната терапия не представиха своите, своята обосновка. Необходимо е да вземем решение дали процесът трябва да се а, осъществи по, в рамките на бърза процедура или не. Ние по никакъв начин не противопоставяме двата препарата и съветът, съдът реши да разгледа делото на лабораторията СИТАРЕС в рамките на бързата процедура. Мисля, че отговорих на повдигнатите въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, благодаря на колегите за това, че взеха участие в дебата. Сега преминаваме към 25-та точка одобряване на пестициди съгласно регламент 33-2008 на комисията. И сега първо комисията има думата, след това а, и колегите ще вземат думата и след това отново ще дам думата на комисията. Моля, моля имате думата. Monsieur le Président, euh, bon, je, je peux présenter brièvement Мога да представя накратко темата и след това, ако вашите колеги искат да зададат въпроси, е, ще сме на разположение. Споразумението за пестициди винаги е бил деликатна тема. Знаете, че това са химически вещества, които са предмет на спорове можем да гледаме на тях като на полезни, тъй като са полезни за интензивното земеделие. То е успорвано, разбира се, но пък от друга страна е в състояние да изхрани природата, тъй като растенията са подложени на въздействието на множество бактерии, насекоми и други вредители въпреки че съществува биологическо земеделие, има прието общностно законодателство. Е, нашата генерална дирекция е приела процедури за сертификация на биологическото земеделие. Оказва се, че по-голямата част от земеделието използва пестициди. Заедно с това законодателството налага пестицидите да се използват по разумен начин, като се ограничава въздействието върху околната среда, животните и човека. Е, приета е директива за използван, също, директива за устойчивото използване на пестицидите – ние сме с автор, вие сте с автор със съвета. Предлага се използването на пестицидите по начин, който ограничава отрицателното въздействие върху цялата хранителна верига и околна среда. Независимо от всичко, тъй като става дума за регламент на съвета и парламента, Двете институции не прецениха, че е необходимо да забранят пестицидите. Има поредица от регламенти, които предвиждат как да се използват пестицидите и това е контекста, в който от 1991 година насам са предприети поредица от закони, чиято цел е да проучат сигурността на пестицидите. Вярно е, че след Втората световна война целта беше да се произвежда повече, а за тази цел беше необходимо да се унищожават всички вредители. След като беше постигната стабилност на пазарите, поне в Европа, целта стана по-качественото производство. И всичките вещества, от, този, от периода от около войната бяха подложени на преоценка от гледна точка на сигурността за околната среда, животните и хората. И от 1991 година, в която директивата изисква преоценка на субстанциите, до 2008 година, когато оценката приключи, 75% от веществата бяха забранени от 1000 разрешени субстанции. Сега останаха 275% са забранени, тъй като са свързани с опасности за околната среда, човек, животните и така нататък. Това показва, че оценката, основана на нови норми за токсичност, е, даде добри резултати. Очевидно е, че през 2008 година броят на разрешените вещества е 200, в последствие бяха издад... трябваше да бъдат издадени нови разрешителност. Ето, това е най-общо ситуацията. От една страна, с помощта на Европейската агенция за безопасност на храните, която прави научна оценка на пестицидите, и държавите членки, които, изу... които анализират темата, използването, броят на използваните субстанции намалява. Това създава други проблеми. Чухме проблемът с Орфако, И тук имаме подобен проблем. Това е използването на пестициди за определени растения. Растения, които не са интересни за производителите. Говоря за лука, за зеления лук. Имаше вещества, има вещества, субстанции, които дават възможност да се унищожават вредителите, след като изчезнаха 75% от разрешените вещества, тези видове, растителни видове се изправиха пред сериозни проблеми и сега има гласове да се разрешат отново забранени вещества. Ние обаче казваме не, те са свързани с рискове, трябва да се намерят законови решения и има незаконови решения а именно незаконно използване на неразрешени субстанции. Всички тези характерни, характеристики на издаването на разрешителни са предмет на регламентация, съдържаща се в текст на парламента и комисията с предвидена процедура за комитология и знаете, че в момента се води дебат за някои пестициди и въздействието на неоникоидите върху пчелите. Има субстанции, които унищожават насекомите, но пък те пречат и на полезните насекоми, като пчелите. Това създава проблеми и за предприятията, които ги произвеждат, създават проблеми и за нас, тъй като възоснова на всички научни данни, с които разполагаме, мислим какво да правим с тези пестициди от неоникотин, от неоникотинидите. Ето това е положението, господин председател. С моите сътрудници сме готови да отговорим на евентуалните въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Боле, за изчерпателната информация, която ни предоставихте. Благодаря ви, че сте днес тук, за да вземете отношение по тази точка от дневния ред. Сега давам думата на колегите. Благодаря, а, господин председателю. Благодаря на, председат, на представителя на комисията за това изказване, което е логично структурирано, но все пак искам да задам един въпрос. Ако а, допуснем използването на пестициди, а, трябва да се съобредим с редица директиви, регламенти и решения на, на е, институциите, които са прияти до сега. Сега по отношение на ам, мрежата, обхващаща пестицидите. трябва да засегнем и темата за повторното одобрение на определени пестициди. имаме нужда да, от конкретни отговори. Беше казано, че комисията е извършила оценки на продуктите, които трябва да бъдат одобрени, но в повечето случаи не са взети предвид съществуващите разпоредби. Имаме стара директива, имаме нов регламент. Ясно е, че не трябва да се допускат пестициди, които биха навредили на човешкото здраве, но от друга страна не трябва да се допускат и не да се допуска негативно въздействие, което може да бъде оказано върху околната среда от използването на пестициди. Осем от 10 оценки са били извършени. А, има информация предоставена от ЕФСА обаче а, не се а, проучило точно въздействието, което може да окаже тези пестициди върху човешкото здраве. Какви са рисковете за човешкото а, здраве? Ето защо а, тези резултати са съмнителни. 7 от 10 оценки не са а, доказали, а, обратното, че няма да има вредни последствия за човешкото здраве и за околната среда. Няма и а, сериозни проучвания за това а, какво ще дали ще има вредно въздействие върху околната среда. Значи 7 от 10 проучвания и оценки на не са довели до сериозни резултати. да речеме, дори ако е един пестицид се окаже, че е вреден за околната среда, а, за пчелите, за пеперудите, за цялото биоразнообразие. Какво ще правим тогава? Питам а, комисията, когато се взимат а, такъв род решения, как, какъв е тогава вредния ефект? Е, още нещо, на което искам да се спра. Има второ оплакване от тази мрежа, която се занимава с петициите, мрежата ПАН. 120 дни е срокът за издаване на одобрението на сертификата. Обаче дори и когато този срок не е спазан, има пестициди, които биват предлагани на на пазара. Не трябва ли да се въведе едно ограничено е, използване на предлагане на пазара на пестицидите? не може тези, които са си одобрени да, да се предлагат на пазара и другите да се присламчват към тях. Не трябва ли да се вземе предвид и новия регламент, който беше одобрен по време на последния законодателен а, период? Това са моите въпроси. Благодаря ви, госпожа Клас. Благодаря. Благодаря, че ни давате възможност да обсъждаме въпроси, които все още са отворени. Говорим и за хората. Говорихме за, за човешкото здраве преди малко, сега говорим за опазването на растенията и вредното въздействие на пестицидите. Директивата и регламента, които бяха приети, са много полезни. Прави се препратка и към новия регламент. Искам сега един въпрос излиза, че в рамките на старата директива за издаване на разрешителни се оказва, че няма достатъчно капацитет в рамките на ЕФСА и в рамките на националните органи. Сега въпросът им е как оценява комисията ситуацията в рамките на новия регламент, който предвижда допълнителни процедури, дали ЕФСА разполага с достатъчен капацитет, така че да отговори на изискванията, включени в новия регламент. Липсата на ресурси и капацитет дали има въздействие а, върху а, наличните а, средства за приложение питаме дали реколдите, дали реколдите могат да бъдат гарантирани. А, член 51 от директивата за растениевътството. Комисията спомена, че Европейския парламент и съвета до 14 декември 2011 ще изготви а, директива, обхващаща използването на фондовете в областта на растениевътството и опазването на редки растителни видове. Изготвен ли е такъв а, доклад, такъв текст? Кога ще бъде изготвен а, доклада? Може ли да ни кажете нещо за това и за финансирането? Откъде ще дойдат средствата? Колко средства са предвидени? и трябва освен това да се гарантира, че ще е наличен съответния капацитет, така че да отговорим на изискванията заложени в новия регламент. така че, може би, колегите от комисия ще отговорят на зададените въпроси. Прочетахме доклада на ПАН. Не споделяме всичките му заключения. Едва ли ще се очудите, като ви кажа това. Няма да правя обстоен анализ на този доклад, но там а, доста се смесват различни регламенти. Господин Стас а, говори за повторното пред, представяне на искани за разрешително на субстанции. Има 63 субстанции, които бяха представени повторни а не 87, както пише в доклада на ПАН. Тези субстанции са преминали през повторна процедура, т.е. те са били отеглени доброволно от е, производителите, но в рамките на определен срок могат да представят допълнителна информация. Пан в този доклад обвинява и твърди, че след тези 63 вещества 53 са били одобрени, а 10 отхвърлени. Пан твърди, че одобрените са били одобрени възоснова на това, което Пан нарича мини досие. Вярно е, че собствениците на тези субстанции са предоставили допълнителни гаранции, допълнителна информация, но тази допълнителна информация идва в допълнение към първоначалната информация, предоставена от производителя – Процедурата на повторно издаване на разрешително се базира не само на допълнителната информация, но възоснова на първоначалната информация и допълнителната. Не е мини досие. Процедурата не е по-малко стрикна. Критериите са едни и същи. Както за всички останали субстанции, които преминават през процедура на повторно искане за разрешително. За околната среда вярно е, че преди 15-ти 15 на година, преди 15 на години околната среда предизвикваше по-малка тревога, отколкото сега. И новият регламент, прият от парламента и съвета, защитата на околната среда е ключов елемент в процедурата за повторно е, издаване на разрешително. Знаете, че Агенцията за безопасност на храните отдава голямо значение и на качеството на водата и в процедурата за разрешително за токсичните продукти е предвидено, предвидено разстояние в рамките на което не могат да се изхвърлят пестициди. И въздействието върху околната среда е от много голямо значение и е, ЕФСА, Агенцията за безопасност на храните, отдава все по-голямо значение. През последните години науката се разви. В миналото не са били известни някои ефекти, не, не сме разполагали с инструменти, за да ги измерим. Сега можем да ги измерим и когато установим вреден ефект, предприемаме мерки. И това е причината, поради която бяха а, забранени 75% от субстанциите. Накрая по за дерогацията за спешна процедура. Вярно е, че законодателството предвижда това. И там се казва, че когато една култура е подложена на въздействието на вредител и не съществуват адаптирани пестициди, тъй като става дума за нов вредител, за, за територията, било на Европейски съюз, било на отделна държава членка, за период от 120 дни може да се разреши използването на дадена субстанция. Не можем да не признаем, че тази процедура, тази процедура се злоупотребява от някои държави членки поради 75-те забранени процедури, връщаме се на лешниците или зеления лук. Имаше сериозни проблеми и държавите членки предоставиха изключение. В момента правим анализ на всички е, изключени, за да видим при какви условия са били предоставени, за да, не, за да няма злоупотреба. И да се компенсира отсъствието на препарати а, е, за а, е, определени култури. Изключението въжи само за непознати вредители а не за вредител, който съществува отдавна и заедно с колегите от ветеринарната служба напомняме на държавите членки, че изключенията се прилагат, че при приложението на изключенията има злоупотреби работим и с фитофармацевтичния сектор, за да намери той решения. Има ли недостиг на ресурси за ЕФСА? Винаги има. ЕФСА закъсня между 95 2001 година и 2008 година на, на нея трябваха 13 години, за да анализира всички субстанции. Трябваше да се анализират хиляда субстанции. Огромна работа въпреки че и помагаха държавите членки, докладчици. ЕФСА не събира такси, както знаете. Не като агенцията по лекарства в Лондон. Там таксите са доста високи и с постъпленията от тях могат да се ангажират експерти има ли недостиг на средства за ЕФСА? Без съмнение, но мисля, че вашата комисия обсъжда и тези проблеми. Що се отнася до използването за тези така наречени малцинствени култури? Не, няма, в момента няма изобретени препарати, водим за силен диалог с фитофармацевтичния сектор, е, за да разработят те препарати, които отговарят на новите критерии, е, които са и доста по-строги критерии за токсичност, например. За съжаление, става дума за економически въпрос. Знаете, че инвестициите за разработване на нова молекула а, са огромни. И е, сроковете, е, процесът продължава дълго. И особено когато става дума за ограничена култура, връщам се на любимия си зелен лук, е, не е очевидно, че е, печалбите ще компенсират направените инвестиции. Връщам се на доклада, който споменахте. Вярно е, че бяхме предвидили доклад за 2011 година. Малко закъсняхме, но той е готов. В момента провеждаме консултации между службите на комисията, тъй като има въздействие върху финансите, селското стопанство и така нататък. И се надяваме, че през следващите седмици парламента и съвета ще получат този доклад за тези малцинствени видове. Предвиждаме различни варианти. По-конкретно финансиране на организация, която да помогне на фермерите да прилагат альтернативни методи, вместо да насърчаваме е, фитофармацевтичната промишленост да разработва нови препарати. Е, ще насърчаваме обмена на опит е, между производителите. Вие ще имате възможност да обсъдите този доклад. Това е, господин предприятел, господин председател, това, което мога да докладвам в отговор. Благодаря, господин Поле, за вашите разяснения. Виждаме, че представителите на комисията са повече от представителите на Европейския парламент. Имаме шестима представители на комисията, има двама плюс трима представители на Европейския парламент. Ето още един въпрос. Eh. Благодаря така и така имам възможност да задам въпрос. Чу казвам от господин Бодлан. Той направи урок по история. Каза ми какво се е случило. Може обаче да има и друг прочит на историята. Ако оценката е приключила през 2008 година, то в тази година ние приехме формулата за повторно подаване на моби, свързани с някои продукти. Има конкретен път. 75% от разрешителните които изчезнаха, се дължат на това, че индустрията просто не е предоставила такова мини досие. Това е причината. Освен това, не отговорихте по отношение на това, което твърди ЕФСА. В редица документи има недостатъчно доказателства за това, че продуктът е безопасен за здравето на хората. Казахте 63 досиета, 53 са били прияти, 10 не са успяли да бъдат прияти. Има информация от ЕФСА, според която процедурата не е приключила. процедурата, според която се определя, че тези продукти са безопасни. Това се дължи само на тези 10 и само тези 10 са опасни. Така ли? Може ли да докажете, че за останалите 53, които са получили разрешително, няма отрицателно въздействие върху живота на хората? Това гарантира ли се чрез одобрението? Същото въжи и за ефекта върху околната среда. Сигурна ли е комисията на 100%, че при тези 53 одобрени досиета се е действало така, че има гаранции за околната среда. Казахте за условия, които трябва да бъдат изпълнени. Как е, се наблюдава изпълнението на условията, защото според мен понякога нещо липсва тук. Искате ли да отговорите? Да, благодаря. В анекса към доклада на ПАН анализира 10 препарата, и там се представя оценката на риска за здравето, заключенията на ЕФСА, заключенията на доклада на нашата генерална дирекция Санко и решението. Там се прави сравнение между някои елементи и разрешителните, които се издават за тези препарати можем да ви обясним нещата случай, за всеки конкретен случай. Трябва да се прочете цялото становище на ЕФСА, целият наш доклад и да се прочете отново решението, с което се одобрява препарата. Ние имаме чувството, че при много строгите критерии, определени от законодателството, когато решението за издаване на разрешение за даден препарат, ние спазваме напълно, ние се съобразяваме напълно с заключенията на ЕФСА. ЕФСА, разбира се, си има своята роля в оценката на риска, а ние пък е, имаме своето място в управлението на риска. Когато ЕФСА има съмнение, учените винаги изпитват съмнения и когато това съмнение е проблем за нас, ние се обръщаме към държавите членки и предприятията в рамките на година-две да правят опити на терен, а не само в лабораторията, за да се докаже отсъствието на вреден ефект върху околната среда, човека и животните. В, в лабораторни условия не може всичко да се докаже. Лабораторните анализи са основата която се допълва с експерименти на място. И когато се издава разрешително, ние държим да се направи оценка заедно с държавата членка докладчики ЕФСА дали ре... разрешителното е било дадено при, при съ... в съответствие с определените критерии. За, всеко, за всяка от десете субстанции ние сме готови да разговаряме с вас. Има различни елементи, различни документи. не се взимат решения за одобрение без е, да се проучат сериозно всички въпроси, повдигнати от ЕФСА или държавата членка докладчик. Повтарям, на... при... в науката винаги има въпросителни. Е, и това са въпросителните, с които ние се съобразяваме. Също, за пример ще ви дам пчелите. Знаем, понякога има проблем, но не знаем какви са мащабите на проблема. Ето защо ние имаме нужда от а, е, резултатите от изпитанията на терен. Това е, господин председател. Благодаря, господин Поли. Благодаря, че отделихте време да проведем един друг тип странни разговори с вас, с мен и още един колега. Стигаме към точка, до точка 26. Искам да обявя, че на 9 и 10 юли за следващите заседания на нашата комисия. Закривам заседанието на двамата колеги. Желая приятна вечер, както и на всички останали, разбира се. Закрием заседанието.